Uh, Скъпи приятели, добре дошли на втората част от заседанието на Комисията по заетост. Днес имаме гост. Това е министра на труда и социалните политики в България, господин Бисер Петков. Добре сте дошъл. Предлагам да го посрещнем както подобава. Yeah. Uh, and, um, uh, uh, I also want to... Искам също така да приветствам и е, заместника министъра, също така топло. Това е госпожа Русинова. Ние започнахме вече работа, съвместната си работа с председателството. Мога да кажа, че това се случи още преди месеци. Така протича а, този процес. А, с нощи също така имаше триалог, който продължи почти до полунощ. Обсъждаше се директивата за командированите работници. Това беше а, петия триалог подред. И не ставаше дума а, само за политика, а и за а, доста социални въпроси. Обикновено това е нашия а, подход. Борбата беше жестока а, и ние наистина направихме всичко възможно да намерим решения, които да са приемливи а, за всички. И така, а, добре дошли на нашите гости. Сега давам думата на министъра. Господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Той ще направи своето встъпление. Заповядайте, имате думата. Уважаема госпожо, thank you. Уважаема госпожо Олскок, уважаеми членове на Европейския парламент и на Комисията по заедостта и социалните въпроси, за мен е огромна чест да бъда сред вас, за да представя приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на заедостта и социалната политика, които са свързани с дейността на една от ключовите комисии на Европейския парламент.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 Основна тема, по която ще надграждаме върху постигнатите от естонското председателство резултати, е бъдещето на труда. Ще работим за допълнителен напредък в търсенето на решения за продуктивна заетост и устойчив и балансиран економически растеж. Специално внимание ще отделим на променящите се реалности в европейските общества –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 и при възможност приключване на трилога по Европейския акт за достъпност. Осигуряването на адекватна закрила на работниците и същевременно на свободата на фирмите да предоставят услуги е от ключово значение за българското председателство. Ще средоточим усилията си върху приключване на преговорите с Европейския парламент по директивата за командироването на работници в рамките на предлагане услуги – и постигане на частичен общ подход в рамките на съвета по последните две глави от предложението за ревизиране на регламент 883 – обещетенията за безработица и допълнителните разпоредби. Особено внимание ще отделим и на безопасните и здравословни условия на труд на работниците с цел избягване на рисковете при експозицията им на канцерогени и мутагени. Ще положим необходимите усилия от страна на съвета за приключване на работата по регламентите за трите агенции – СДФОП, ОША и Юрофаунд. Позволете ми в края на своето кратко изложение да се върна отново на ключови елемент на нашите усилия – гражданите на Европейския съюз. След подписването на междуинституционалната прогламация –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 подобряване на баланса между професионалния и личния живот и други. Работата по новия цикъл на европейския семестър и по-конкретно на интегрирането в него на европейския стълб за социални права ще бъдат важни въпроси по време на двете заседания на съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през месеците март и юни 2018 година.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 Като ви благодаря за вниманието, оставам на разположение за допълнителни въпроси. Благодаря. Е, благодаря, господин министр. Госпожа Русинова, има ли да добави нещо? Няма. В такъв случай въпросите ще бъдат задавани и към двамата. Сега първо ще дам думата на координаторите да задават въпроси, а след това други депутати също могат да поискат думата. Първо, координаторът от Европейската народна партия в тази комисия, господин Каса. Благодаря. Искам да благодаря на господин министър Петков и госпожа Русинова, заместник министър, за това, че са наши гости. Приветствам амбициозната програма на българското председателство в областта на социалната политика. Сигурен съм, че председателството ще постигне своите цели, до толкова, доколкото това е възможно в един 6-месечен период и в широкият политически контекст, в който това ще става вашето председателство встъпва в, в условията на две важни събития Брексит и подготовката на многогодишната финансова рамка, следващата. Предложението за директива за намиране на баланс между професионалния и личния живот е много важен, нещо, което председателството ще обърне внимание, както господин министр Петков току-що каза. Това е директива, която за първи път произхожда от стълба, социалния стълб на социалните права. Въпросите ми са следните. Бихме искали да чуеме вашите планове и амбиции за това важно досие. И второ, в кои области председателството очаква да бъде по-амбициозно, отколкото и кои, кои области президентството да смята, че ще бъдат по-спорни от други. Благодаря, господин Каса. Продължаваме с а, представителя на социалистите и демократите а, Агнес Йон Гериус. Благодаря, благодаря за вашето представяне. Това е първото българско председателство, е, което встъпва в един важен момент в европейската история, не само поради това, което моя колега каза, вече спомена, но и тъй като искаме да бъдат приключени някои от досиетата, по които работим, те да бъдат приключени в рамките на този мандат на Европейският парламент. Това е, това е почти последният чан, шанс това да бъде направено. Вчера започнахме вече триалозите по директивата за командированите работници. Това е много важен въпрос. И благодаря ви за вашата работа по този въпрос. Въпросът ми е следният. Две неща всъщност искам да попитам. Първо, във вашите приоритети споменавате децата. Мога ли да кажа, че, очак, да, че мога да очаквам а, вашата подкрепа за нещо, което нашата политическа група отдавна настоя. Да имаме гаранция за детето, така че нито едно дете в Европа да не расте в бедност. И втория ми въпрос се отнася до въпроса, който колегата каза, засегна – Какви мислите, че са вашите шансове да се постигне споразумение по баланса между професионален и личен живот? Защото Това е един от приоритетите на Европейският парламент. Е, не на последно място, защото имаме недобър опит от по-рашните дебати с съвета по директивата за майчинските отпуски и надбавки. Благодаря. Сега от Екаре, Антея Макентар. Тя не е тук. Някой има ли да се изкаже вместо нея? В такъв случай Алде. Не, не виждам. Виждам а, господин Анрике Шамбон или госпожа Лабажова от Гуе. Няма нито Рина Карли, нито Хуао Лопес. От зелените, да, Джин Ламбер. Имате думата. Благодаря. Благодаря на двамата министри за тяхното присъствие тук. Добре дошли сте. Опитът на нас, мнозина в този парламент, е, че председателствата на по-малките страни са много по-динамични и е, по-креативни е, в, в работата си с съвета. А, така не са а, като че ли толкова а, прекланят пред позициите на съвета. Надяваме се, че такова ще бъде и отношението на вашето председателство по време на триалозите. Искам а, да вдигна, повдигна въпроса за синята карта, защото става, говорите за справедлива иммиграционна политика. Синята карта в момента е в фризера. Защото съществува напрежение между министрите на вътрешните работи, които имат доста строги възгледи по отношение на миграцията, до друга страна министрите на труда и заетостта разбират динамиката на пазара на труда, нуждата от набойране на нови таланти, включително извън Европейският е, съюз. Разбира се, това не значи да пренебрегваме нашите усилия за развиване на уменията в Европейския съюз. Но искам да попитам, а как е, ще, а, е, дали ще имат министрите на труда по-голямо влияние върху разговорите по синята карта? Искам също така да повдигна въпроса за новите предложения за Европейският орган по труда, защото ние в тази комисия сме много загрижени по прилагането на законодателството и смятаме, че подобен орган а, а, отдавна е време да бъде е, създаден. Ви, дали ще предвиждате този въпрос така бързо, както ни се иска? Благодаря. И сега от е ЕНС господин Доминик Марте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря особено на господин министр Бисер Петков, министр на труда и социалната политика. Искам да му кажа добре дошъл в нашата комисия по заето си социални въпроси. Искам а, да се извиня за това, че представители на някои групи не са тук, за да ви зададат своите въпроси. Значи, вие говорихте е, за стажите, стажевете, за децата, за командированите работници. Всичко това е част от пътния лист на комисията. Сигурността, социалният стълб, и всичко това, както ние добре разбрахме, това са въпроси, по които сме съгласни, че трябва да се работи. Обаче аз бих искал да ви поздравя за проведеният първи триалог с нощи, по времето на, кой, на който триалог имахме смелостта а, а, а, на хаоството, ако щете, да се заемем с някои най- от най-деликатните въпроси. Е, значи, смятаме, че когато а, а, работите по големите въпроси през последните 6 месеца, ще развиете а, връзките между образованието, изискванията на а, пазара на труда. А, е, защото много пъти говорим, говорим, говорим за същото, обаче как да подпомогнем достъпа до иновации, как да създадем формални условия за стаж и така нататък, това не става. В съобщението на комисията от 2017 година се, съобщава, се съобщава, се споменават малките и средни предприятия. И, и как могат те да получат различно финансиране – и ние подкрепяме това като приоритет. Защото дори във Франция малките и средни предприятия са, от тях идва 90% от националният брутен вътрешен продукт. Въпросът ми е съвсем просък, прост. Даже малко се смущавам, че е толкова прост. Ясно е, че българският, министр ще защитава интересите на България. И аз ви поздравявам за това. Въпросът е следния. А, удовлетворен ли сте от а, конструкцията на Европейският съюз? Особено като представител на малка европейска страна, която иска да участва наравно с другите. Даваме ли ние място и възможност да участва наравно с другите и да защитава своите интереси? С това приключихме първият рунд от въпроси. Имате думата, господин министър, за отговори. За зададените въпроси. Те още веднъж потвърждават, че приоритетите на съвета са приоритети на Европейския парламент и в частност на Комисията по заетост и, европейски, и социални въпроси. Позволете ми да обединя отговора на въпросите поставени от господин Каси и от госпожа Юнгериус, свързани с директивата за подобряване на баланса между личния и професионалния живот. Наистина това е едно много важно досие, което е приоритетно за нашето председателство и нашите амбиции са свързани с постигане на общ подход по това досиете в рамките на съвета още на първото заседание, негово заседание е през месец март тази година. Отчитаме важността на това досие и като част от законодателните инициативи на Европейската комисия в рамките на Европейския стълб за социални права. Съобразяваме се с това, че като цяло държавите членки подкрепят целите на тази директива и а, това ни дава увереност, че можем да постигнем съгласие по другите области, които са свързани с а, съответно размерите на обещетенията, продължителността на а, отпуските, като много е важно по това досие да отчитаме, че в всяка държава членка има установени традиции, а, има специфични дългодишни решения на тези въпроси и може би гъвкавостта е много важна в подхода към това досие и това е ключа към а, успешното а, придвижване на това досие и постигането на, отново подчертавам, общ подход в рамките на съвета. Така че а, още веднъж подчертавам, че това досие е приоритетно за българското председателство и ние ще положим необходимите усилия за постигане на този напредък, за тази цел, която съответно споделих с вас. Като по отношение на един от приоритетите на българското председателство, ранното детско развитие, безспорно, че всъщност то е свързано с инвестиции в човешки капитал, още от най-ранна детска възраст превенция на, на рисковете и съответно подпомагане на семействата. Това е част от а, нашия подход към а, бъдещето на труда, който предполага а, именно подход съобразен с различните етапи, различните фази от жизнения цикъл. Така че безпълно това е една от мерките, с които се адресира съществения проблем, свързан с високия процент на бедност сред децата. Въпросът, който зададе госпожа Лопес, свързан с бъдещето на досието за синята карта, аз категорично смятам, че ролята на социалните министри, на министрите по труда и заетостта в работата по това досие е важна и тяхното участие е необходимо. И заедно с колегата министър на вътрешните работи имаме амбицията да извадим от фризера, ако използвам Вашия израз, това досие, защото безспорно разширяването на законните канали за достъп до пазара на труда на Европейския съюз от граждани на трети държави е важен, особено режима за пребиваване и заетост, синя карта, който съответно осигурява достъп на високо квалифицирана ръка до пазара на Европейския съюз, безспорно ръка и ресурс за пазара на труда, от който той се нуждае. Така че надявам се, че в тази област също ще се постигне напредък. Разбира се, че във връзка с осигуряването на трудова мобилност е и разрастващите се мащаби на тази трудова мобилност в рамките на Европейския съюз е много важно създаването на Европейска агенция за контрол на труда. Това е една от инициативите на Европейската комисия, които очакваме да бъдат съответно лансирани в началото на месец март, когато ще имаме повече подробности за виждането на Европейската комисия за този орган. Нашата цел е, ако Европейската комисия обяви тази инициатива като част от пакета за социална справедливост в началото на март, да го включим в разискванията още на първият съвет на министрите по заетостта и социалните въпроси на 15 март, така че да осигурим бързо придвижване по тази предстояща инициатива на Европейската комисия. Това още повече е важно, защото именно тези инициативи са част от мерките по прилагане на Европейския стълб за социални права – нещо, което, както споменах в експозето, е също приоритет на Българското председателство в областта на социалните въпроси и заетостта. Радвам се, че давате висока оценка на снощния триалог първи за българското председателство по директивата за командированите работници. Нашата амбиция е съответно да стъпим на постигнатия напредък на естонското председателство във воденето на този триалог и да постигнем в рамките на българското председателство успешно приключване на това досие, като амбицията е да продължим в рамките на следващите триалози защото това безспорно е едно много важно досие, което от една страна дава защита на правата на работниците, без същевременно да ограничава свободата на предоставяне на услуги в рамките на общия пазар. Безспорно съм съгласен с посоченото от господин Доминик Мартен, че връзката между образованието и пазара на труда е много важна, тъй като потребностите, които има пазара на труда, непрекъснато се променят. Те са много динамични и системата на образованието и професионалното обучение трябва своевременно да отговаря на тези потребности. Вече посочих, че в рамките на нашия приоритет, свързан с бъдещето на труда, ще поставим акцент върху уменията на човешкия е, сила, на човешката работна ръка, които са необходими за съвременните потребности на трудовия пазар в Европейския съюз. В тази връзка една от стъпките, която предвиждаме в рамките на българското председателство е приемането на препоръката за чиракуването, която също безспорно е важна за е, по-бързото адаптиране на младите хора към потребностите на трудовия пазар. България е член на Европейския съюз от 10 години и за първи път поема родационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Това, че днес ние сме пред вас и имаме честа да бъдем а, а, изразител на Съвета на Европейския съюз, мисля, че е отговор на това, че и малките държави имат своето равностойно място в европейското семейство. Благодаря ви. Готов съм да отговоря и на други въпроси.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 българското председателството. Един много конкретен въпрос имам аз. Стана дума за хората с увреждания в нашата комисия. Аз се занимавах именно с този пакет. В това отношение ние вече сме били във връзка с българското председателство. Тече подготовка за триалозите. Наистина се надявам, че резултатите ще бъдат добри и приемливи за всички. Както и, че хората с увреждания в цяла Европа ще останат доволни от новото законодателство. Ето и моя въпрос. Каква е позицията на българското председателство по отношение на становището на Европейския парламент, в което се споменава, че е необходимо транспортната инфраструктура в туризма и услугите, както и превозните средства, да бъдат достъпни за хора с а, увреждания. Това беше едно от нещата, които а, излязоха от оригиналното първоначално предложение. Става дума за разширяване на обхвата на регламента. И това е позицията на Европейския парламент. Искам да чуя вашата по този въпрос. Петков. Благодаря. Господин Петков, искате ли сега да отговорите на този въпрос? Ще чуем и друг въпрос от господин Новаков. Uh, Благодаря за това, че ми дадохте думата. Аз ще говоря на английски. Пощавайте на български. Фактите, които изнесохте току-що за поясненията, които направихте. Като представител на една от 10-12 най-големи държави в Европейския съюз и най-голямата на Балканския полуостров е изключително важно да знаем каква ще бъде вашата позиция по ключови за Европейския съюз досиета, които ще разглеждаме през следващите 6 месеца. А, с оглед на това, че основният фокус а, в моята работа са функционирането на европейските фондове, бъдещето на европейския бюджет след 2020 година, бих желал да чуя каква е вашата позиция по укрупняването на всички а, финансови инструменти и програми, с които разполага Европейския съюз социалната сфера. Европейския социален фонд, младежката гаранция, фонда за справяне с глобализацията. А, наред с това, а, знам, че за последните няколко години а, в България, благодарение на европейски и национални програми, са започнали работа повече от 60 000 младежи. Как ще спомогнете да доразвием тази практика и европейското финансиране за младежка заетост да достига доколкото се може повече млади хора в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Желаете ли да чуете и трети въпрос? Господа Томпч има думата. Я хваля липа за благодаря много за вашето изказване, господин министър. Благодаря за това, че сте с нас и за това, че ни представихте приоритетите си. Според мен сте избрали изключително важни теми. Важните въпроси вече чухме, те бяха зададени от моите колеги, но аз имам още един. Той е свързан. С един а, много актуален въпрос. Новото австрийско правителство предлага детските надбавки да са по-низки за деца, които произхождат от определени а, страни. Това се нарича индексация. Аз съм изключително скептична по този въпрос – Категорично не смятам, че това е в съответствие с настоящото законодателство в социалната система. Как ще се справите с този въпрос за в бъдеще? Мисля, че ще трябва да изиграете определена роля, защото все пак сте ключов играч в едно такова много важно досие. Искам да знам какво мислите по този въпрос. И друг въпрос. Планирате ли активно да участвате в тази дискусия? По регламент 883 от 2004. Какви са стъпките ви в това отношение? Благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите да започна с въпроса на госпожа Тонч по отношение на измененията в регламент 883 за координация на системите за социална сигурност. Безспорна е необходимостта от модернизиране на системите за социална сигурност, съответно защита на правата на работниците, които полагат труд в Европейския съюз. И в тази връзка аз ще припомня, че една от целите, един от приоритетите на българското председателство е да постигне частичен общ подход по останалите две глави от регламент 883, свързани с обещетенията за безработица и други въпроси. Ние не възнамеряваме да отваряме вече затворени глави, по които съответно е постигнат частичен общ подход – Нека да припомня, че на последния съвет на министрите през месец декември беше постигнат частичен общ подход по две от главите на регламент 883 и това, което ние си поставяме като цел в рамките на българското председателство е да се постигне частичен общ подход по главите свързани с обещетенията за безработица и съответно допълнителните разпоредби по този регламент. Така че а, планираме активно да работим по това важно досие, защото то заедно с а, а, директивата за командированите работници е важно до гледна точка на защита на правата на работниците и в същото време свободата за предоставяне на услуги в рамките на общия пазар. По отношение на въпроса, зададен от господин Новаков, в рамките на българското председателство смятаме да поставим въпроса за бъдещето на социална, въпрос, социална Европа и по-конкретно бъдещето на финансиране на социалното измерение на Европа, особено след приключването на текущия период, който е до 2020 година, като съответно в рамките на Европейския социален фонд. Е, това, което ние считаме, че ще улесни е, съответно достигането на средствата до е, хората, които се нуждаят и реализирането на политиките, е свързано именно с улесняване на процедурите, по-голяма прозрачност, за да се постигне именно синергия от всичко това, което правим и съответно средствата да достигат до целевите групи, спрямо които са насочени. Така че да, в рамките на председателството ще и в рамките на многодишната финансова рамка ще поставим въпроса за финансирането на социалното измерение и за бъдещето на Европейския социален фонд след приключването на настоящия програмен период. Включително и възможното окрупняване, както Вие се изразихте, на различните програми и инструменти. Вече споменах, че един от приоритетите на българското председателство в областта на труда и социалните въпроси са хората с увреждания и гарантиране на техните права, създаване на условия за водене на независим живот. В тази връзка това, което сме си поставили като приоритет е успешното водене съответно на триалога по Европейския такт за достъпност. Предвидели сме пет триалога, същевременно много технически срещи, с цел да дискутираме всички въпроси, които са свързани с Европейския такт за достъпност, включително и становището и позицията, която Европейския парламент има по разширяване на обхвата на този Европейски акт за достъпност. Според нас е важно да успешно да бъде приключено това досие в рамките на българското председателство, защото то съвпада, още веднъж подчертавам, с един от нашите приоритети, насочен към правата на хората с увреждания. Разчитаме и благодарим за кооперативността, която съм сигурен, че ще имаме с комисията с Европейския парламент в работата по тези важни досията. Благодаря. With... Продължаваме с господин Пирински. Заповядайте, имате думата. ви, госпожо председател. Уважаеми господин министр, уважаема госпожо заместник министр, радвам се, че можете да бъдете сред нас днес на това изслушване. И разбира се, защото това е българското председателство и е важно да имате <clears throat> тази възможност да чуете от тази комисия онова, което е важно за депутатите тук. И разбира се, защото според мен е, стана дума дали по-малките държави могат да имат една или друга по-осезаема роля. Според мен в дадения случай ние може би имаме и известна добавена стойност, тъй като изпитваме достатъчно осезаемо е, и предизвикателствата на членството в е, Европейския съюз, проблемите с които се сблъсква една по-малка страна които не са проблеми на малката страна единствено, въпреки че при всичко ние трябва да ги решаваме, но те са проблеми на целия Европейски съюз, ако той иска да се развива хармонично. Струва ми се, че е, нашето председателство настъпва в един много невралгичен момент от развитието на Европейския съюз, защото след един продължителен период на криза – и остеритет след 2008 година. Сега сме в етап на економическо оживление, може да се каже подем на темповете на растеж. И едновременно с това, с една нарастваща тревога, че този растеж не се чувства е, равнозначно от всички слоеве в обществото. Вчера изпълнителният директор на Международния валутен фонд госпожа Лагард на, на вечерието на срещата в Давос в едно изявление обърна специално внимание именно на този проблем, че растежа не се разпространява равномерно, а е, така както е, протича сега, дори в известен смисъл води до нарастване на неравенствата тази връзка бих се върнал към темата за Европейския стълб за социални права, защото, както всички разбираме, той не се появи случайно и не беше прият случайно. Той е израз именно на тази загриженост, която все по-остро се чувстваше през тези няколко години в Европейския съюз, включително в Европейския парламент, че ако сега не се постави отново с цялата си неотложност социалния дневен ред на Европейския съюз, могат да настъпят е, твърде нежелателни е, последици. И тук само в скоби бих е, се върнал към онова, което спомена господин Мартан. Дали не сме разочаровани от нашето членство и имали ли възможност да защитаваме интересите на България първа? Нашето разбиране, което доминира в България е, че защитата на националния интерес най-добре се защитава в контекста на развитието на Европа като именно е, социална и конкурентна е, общност. И за това струва ми се, че наистина е, вашето председателство и в случая имам пред именно вашето на социалната на социалния състав на съвета е от повече от е, така рутинно значение. В тази връзка бих споменал няколко конкретни е, въпроса и първият от тях е онзи, който споменаха и господин Каса и госпожа Юнгериус и на който вие отговорихте за баланса между професионалния и личния живот. И наистина това е, е един вид пробен камък за това колко конкретно и колко осезаемо реализацията на тези постановки в социалния стълб ще стане реалност. И въпросът, който бих поставил в тази връзка, е фактически концептуален. Защото и господин Каса спомена според вас, кои са, грубо казано, препани камъните, кои са сложните аспекти. Има един принципен спор във връзка с а, тази проблематика, а именно твърди се, и то от бизнеса, че така както е формулирано предложението на комисията, то веднъж е, не решава въпроса за по-добро участие на жените в пазара на труда. Напротив, би спънало едва ли не е, по-пълния достъп до е, пазара на труда и освен това такава една лоша схема не си заслужава да бъде финансирана, защото това ще доведе до е, обратен ефект по отношение на конкурентоспособността на фирмите. Нашето разбиране на групата на социалистите е тъкмо обратното, че един е, достатъчно е, балансиран режим на разпределение на ангажиментите между семейни и професионални задължения на членовете на семейството, плюс възможност за хората, които се грижат за възрастни или за други зависими, освен че ще бъде много важно от социална гледна точка, е добрата формула за увеличаване и на конкурентната способност на е, фирмите. Защото в такъв случай е, социалното партньорство и колективното договаряне е, играят една много позитивна роля. Така че моят въпрос е, водейки като обективен, безпристрастен брокер – дискусията по тази тема. Първо, в какъв времеви период предвиждате тя да се дискутира активно? И второ, все пак бих ви предложил във всеки случай, бидейки председател, така в пълна степен да стъпвате на текстовете на самите договори на Европейския съюз. И член 3 от договора за съюза, и член 9 от договора за функционирането на съюза. Защото в тях много ясно е отразен именно социалния модел, на който се гради Европа. И е, при всички случаи е, проблемът в последните години беше, че в голяма степен този аспект на Съюза беше отишъл на втора степен, имайки преди последиците от кризата и необходимостта от финансово и економическо стабилизиране. Така че тук наистина е, бих се радвал на вашата позиция по въпроса, тъй като явно вие ще се сблъскате с тази дискусия. По въпроса за детската гаранция, нашата група наистина извежда този въпрос като абсолютен приоритет, защото ние сме безкрайно обезпокоени от не просто намаляването, а увеличаването на детската бедност и риска от детска бедност. Данните са достатъчно тревожни за всеки от нас. Вие знаете, че за 2006 година 26,4% от хората между до 17 години са в такъв риск. Знаете, че е двойно по-сериозен проблема за нас в България. Виждам, че госпожа Увскок си запали вече микрофона, което е признак, че се кани да ме покани да приключвам. Имам още няколко въпроса, но ще спомена само един, госпожа Увскок а то е за Европейската инспекция по труда, която и вие споменахте, че имате намерение през март да поставите на дискусия. Това също е от възлово значение за целия дневен ред на труда. Вие почнахте с въпросите на труда. Само бих ви предложил да обърнете внимание, може би, и на опита на трупан в рамките на платформата за справяне с недеклариран труд – в края на миналата година в тази комисия имаше изслушване на ръководството на платформата и на представителите на Европейската комисия, която служи за секретарят. И за очудване, може би и на колегите, макар и за кратък период, участниците споделиха, че се е състояла много интензивна дискусия, много интензивен процес на обмяна на опит, на фокусиране върху проблеми, които ми се струва, че биха били полезни като фон и опит, на който да се стъпи. И наистина последно, многогодишната финансова рамка, тази сутрин тази комисия прие поредица от препоръки до бюджетната комисия по доклада за бюджетната рамка след 20-та година. Само ще ви кажа, че лайт мотива на тези поправки е бюджет за социална Европа. Предлагам ви да се запознаете с това, което прие комисията и да го превърнете и като своя кауза. Благодаря ви. Прощавайте за малко по-дългото изложение. Uh, uh, uh, Сега ще прочета списъка на тези, които са се записали да зададат въпроси. Госпожа Оранша Чи, след нея господин Шулц и след това Мария Рена. Първо обаче ще дам думата на господин а, Петков да отговори на въпросите на господин Пирински. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, напълно съм съгласен с а, казаното от господин Пирински, че економическото оживление, което наблюдаваме в Европа, в Европейския съюз последните години – трябва да се усети от гражданите на Европейския съюз. И не случайно Европейския стълб за социални права беше така воодушевено посрещнат и съответно подписан междуинституционално в Гьотеборг през месец ноември миналата година. А сега е време на конкретни действия и прилагане на принципите и правата от Европейския стълб за социални права и в рамките на българското председателство именно това е изведено като, като акцент, като приоритет, като съответно ние смятаме да поставим този въпрос още в рамките на първото заседание на съвета на министрите, а в края на българското председателство, като едно от заключителните събития в областта на заетостта и социалните въпроси, сме планирали конференция на високо ниво за създаване на нови европейски стандарти и за да съответно отчетем, да направим един обзор на постигнатото в рамките на този период по прилагането на Европейския стълб за социални права. Същевременно това е и тема на планираната през месец март трипартийната среща на високо ниво, където заедно с социалните партньори ще обсъдим и набележим мерки за прилагане на Европейския стълб за социални права. Безспорно, че две са направленията, които съответно ще работим. От една страна включването на Европейския стълб в рамките на Европейския семестър и второто направление, съответно разглеждането на Европейския стълб в рамките на многогодишната финансова рамка, която се подготвя, за да може наистина, както подчерта и господин Пирински, следващия бюджет да бъде бюджета за социална Европа. По отношение на другите въпроси, по отношение на детската гаранция, всъщност за нас това е важен политически дебат, а не само съответно механизъм за, за финансиране. Вече споменах, че като приоритет в рамките на председателството е изведено съответно ранното детско развитие, инвестициите в ранно детско развитие, като безспорно този нарастващ проблем за бедността сред децата трябва да бъде адресиран по подходящия начин. Съгласен съм, че безспорно е важна ролята, която се очаква да бъде да изпълнява бъдещата европейска, бъдещи европейски орган за контрол на пазара на труда. Той, според мен, естествено надгражда постигнатите резултати от прилагането на платформата за борба с недекларираната заетост и съответно ще има важни функции в съблюдаването на директивата за командироване на работници, върху която ние съвместно работим за успешното приключване на, и постигане на споразумение между Европейския парламент и съответно съвета по това важно досие. А, така че а, по отношение на директивата за баланса между личния и професионалния живот, аз вече казах, че това е а, важен приоритет отчитайки именно ролята на това досие като една от инициативите на комисията в рамките на прилагането на Европейския стълб за социални права и нашата амбиция и усилия са насочени към постигане на общ подход по това досие, досие още през март на следващия съвет на съвета на министрите. Благодаря. Uh... Благодаря. Госпожа Шети, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Аз съм докладчик по директивата за командированите работници. И трябва да ви кажа, че вие поемате председателството на Европейския съюз защото имаме право да. Е, още в началото е, е, ни посети министър-председателят Борисов. Вие сте днес пред нас. Госпожа Русино вече работи с нас. Значи с гръм и трясък започва българското председателство. И, и ние с майта съд докладчика, имаме много неща, които можем да кажем. Намирам, че а, вие работите методично, нещо, което ни вдъхва доверие, професионализъм в преговорите, но също така а, готовност да изслушвате другите. Нещо, което ще даде възможност да напреднем по основни а, въпроси, като директивата за командированите работници, която а, трябва на всяка цена да успеем да постигнем поврат в Европа. А, поврат, поврат в нещо, което е фактически основата на социална Европа. А, това е което сме надяваме да направим заедно с тази директива. Трябва да кажа, че за мен няма малки и големи страни. Защото една е, държава като България която е председател на Европейския съюз, която с желание работи за е, конструкцията на Европа, показва какво могат да направят малките страни и аз съм готова да се присъединя към вас в вашите усилия, както и Жан Ламбер каза, малките страни могат много пъти да дават пример на големите. Големите, които се водят за големи, но много пъти, но като че ли не отговарят на очакванията. Ще се спра на три пункта. Първо, е директивата за командированите работници. Това е тема, по която трябва да обединим Европа. Така разбираме своята работа. Знаем, че работата е сложна. Сложно е минаването и през съвета. Не беше лесно и в Европейският парламент. И депутатите от 8 различни политически групи участваха в тази работа, но благодарение е, на диалога, е, на е, компромисите, успяхме да получим много силен преговорен мандат. В екипът, който в момента работи на триалога от страна от страна на парламента с комисар Тайсен, с вашата министърка. Трябва да работим едновременно, да работим, за да постигнем споразумение, но също така и а, това е абсолютно необходимо да а, поведете съвета след себе си. Тези а, държавни глави и правителствени ръководители в собствените страни казват едно, в съвета казват друго. Трябва да покажете истинско лидерство пред онези, които съставляват съвета и да ги поведете след себе си. Това е моя апел към вас защото това е, от това зависи успеха на нашата работа. Ние, аз и моята съдокладчица, обещаваме да свършим своята част от работата, заедно с докладчиците в сянка. Това първо. Второ, необходим е поврат в заетостта. Казахте, че заетостта е много важна за вас. Днеска трябва да кажем, развитието на нуждите на предприятията, на възможностите за работа, еволюират много бързо. Те искат дълбоко, дълбоки промени в образованието, защото образованието вече не отговаря на нуждите. И по тази причина, ако смятате а, да работите за нова политика за развитие на уменията, на ком, компетентности а, професионални и то преносими умения, които да могат да се използват не само на едно място. Това второ. И трето, друг важен въпрос на, социал, на социалния живот, това е балансът между а, трудовия и личния живот. Това е много важна тема необходимо да има равенство в възможностите за професионална кариера за всички. Защото ако се вгледаме в въздействието на сегашните положения, те пречат на развитието на жените. 61% от дипломантите в Европейския съюз са жени. Обаче вижте кариерното им развитие. Това абсолютно не отговаря на това. Всички жени трябва да имат равни възможности. И моля ви, впрегнете всичките си усилия за решаване и на този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Петков, господин министър. госпожо Лускок. Е, благодаря на докладчика по досието за командированите работници за окоръжителната оценка, която дава на нашия екип, е, който участва в воденето на е, нелеките междуинституционални разговори за успешното приключване на това досие. Аз самия бях участник в трудния компромис, който се постигна на съвета на заседанието му в Люксембург през месец октомври и знам колко тежко продължително беше да се постигне съгласие и колко са големи очакванията към нашето председателство и към Европейския парламент за успешното завършване на това досие. А, защото безспорно това е а, много важно от гледна точка именно на социалната защита на командированите работници и същевременно запазване на свободата на предоставяне на услуги в рамките на общия пазар. Безспорно, че за всеки един успех е необходимо лидерство и аз мисля, че екипа, който ще и вече участва в работата и в тези разговори, има необходимите качества, за да постигне успешния завършик и споразумение по това досие. Както вече споменах, друго, друг наш приоритет, свързан с бъдещето на труда и с надграждането по тази тема, е свързано с развитието на уменията, уменията необходими за днешния и утрешния пазар на труда, както вие подчертахте, преносимите умения, както разбира се и вече неколкократно имах възможност да подчертая Приоритета за нас за директивата за балансиране на личния и професионалния живот. Тук бих искал да спомена един факт, който мисля, че е добър пример за постигане на такъв баланс и равнопоставеност между жените и мъжете по отношение на тяхната професионална реализация. България е страната, в която по данни, официални данни е най-високия дял сред държавите членки на Европейския съюз на жените, заети в сектора на информационните и комуникационни технологии. По данни на Евростат, всъщност делът на жените в този сектор у нас е, цитирам по памет, над 27% при около 16% средно за държавите членки на Европейския съюз, което ни дава основание ние да изведем това и като тема на една от темите на нашето председателство в рамките на бъдещето на труда, а именно акцента жените в дигиталния свят. Света, в който всъщност ние на практика живеем и работим. А това е което бих могъл да кажа в отговор на въпросите и на темите, които бяха засегнати а, от а, последния въпрос. Благодаря. Шулце. Господин министър, госпожо заместник министър, много ви благодаря, че днес ни отделяте време. Чудесно е, че и двамата сте тук. Ще кажа, аз съм от Германия и няма значение дали страната е голяма или малка. Пред едно председателство или е, или не е добро. Мисля, че през последните години в Европа станахме свидетели на отлични действия на малки страни. Нямам предвид Естония, а друга страна преди това имаше така едно по-посредствено председателство. Днес повдигнахте много теми, очертахте амбициозни приоритети за следващите месеци. Обеден съм, че за вас като представител на страна, която за пръв път поема председателството, това представлява огромен шанс. Имам два конкретни въпроса. Вие, спона... Вие вече ги споменахте. За мен важна е темата 883, т.е. координиране на системите за социална сигурност. Вие казахте, че за вас е много важна и темата по отношение е, на помощите при безработица. За това искам да ви попитам какво е отношението ви по отношение на преместването на работниците от е, седалището, където живеят, в е, страна, в която работят и преместването на помощта за безработни. Следваща тема детски надбавки. И в момента имаме известен проблем, защото комисията не повдига въпроса в своя доклад. В парламента водим дискусия по този въпрос. Така че между големи, важни страни, те всички страни са важни, разбира се, в Европейския съюз, но има някои, които са по-големи, например Австрия, Германия, индексацията на детските надбавки. И в Дания също се обсъждат много разгорещено. Сега не ви питам какво мислите по въпроса. Мисля, че знам какво един българин ще помисли. Но искам да ви попитам по кой път ще тръгнете през следващите месеци, за да председателствате дискусията по тази проблематика. Защото тук не става въпрос да приемам или не индексацията. Просто въпросът е много деликатен. Мненията се различават различават и има голям разнобой между държавите членки. Затова искам да ви попитам как смятате да водите дискусията по въпроса с оглед на това, че следващия вашия приемник като председател ще бъде Австрия. Много ме интересува тази тема. Благодаря. Благодаря за поставените въпроси, свързани с регламент 883. Както вече имах възможност да кажа, ние отдаваме голямо значение на процеса на модернизиране на правилата за координиране на системите социална сигурност в Европейския съюз. Затова по време на българското председателство ще работим усилено за постигане на общ подход по досието в съвета, т.е. по-конкретно постигане на частичен общ подход по останалите две глави от регламента, конкретно по обещетенията за безработица, където всъщност предложенията на комисията са свързани именно с преместването на обещетенията или преноса на тези обещетения от държавите по последна заетост към съответно държавите, където лицето пребивава. Тук съответно ще водим, разбира се, в съвета от, открита дискусия по всички тези въпроси, свързани с предложението на комисията по тази глава от регламента. Като аз мисля, че по отношение на темата свързана с семейните обещетения, те бяха обект на дискусия в рамките на постигнатия частичен общ подход от съвета през месец декември по главата, свързана с семейните обещетения. И а, всъщност въпросите за индексацията, доколкото не е поставен от Европейската комисия, ние също не смятаме, да повдигаме този въпрос в рамките на оставащия дебат по това безспорно важно досие – регламента за координация на системите за социална сигурност. Като подчертаваме важността, според нас, в рамките на този мандат на Европейския парламент, с оглед на съответно наближаващите избори за нов състав на Европейския парламент и нов състав на комисия да бъде постигнато споразумение по това важно досие за модернизиране на правилата за координиране на системите за социална сигурност в Европа. Благодаря. Thank you. You get the last... Благодаря, Мария Рена. Вие последна получавате думата. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Харесаха ми вашите изказвания по различните теми, както за командировните работници, така и за баланса между трудовия и личния живот. И, и, мисля, че на лозунга да загубиш живота си, за да печелиш повече, по-хубаво да кажем да спечелиш живота си, за да го живееш по-добре. Не може да противопоставяме източните на западните страни, северните на южните. Нашата цел трябва да бъде да защитаваме работниците които да могат да работят, но да работят, за да живеят. Мисля, че в такъв случай всички ще спечелим, каквито и да са нашите политически възгледи. Друг въпрос това е съчетаването на трудовият и личния живот. Много голям процент от работниците не могат да съгласуват сферата на труда с личния живот. Това води до обедняване на социалния живот на тези хора, защото те вече нямат време за нищо друго. Само работят. И тази директива трябва да отговори на тези 55% от работещите в Европа. Защото фактически е, не става дума тук за политически семейства или политически партии. Трябва да съществяваме работниците, като защитаваме интересите на предприятията, независимо какъв е, е нашия, какъв е нашия политически цвят. И аз съм сигурен, че вие ще можете да го сторите в рамките на съвета. И трето, нещо, което ви споменахте, това е въпросът за заетостта и цифровата економика. И как жените могат да бъдат по-добре представени в цифровата економика. За мен много важно е какъв е статутът на онези, които работят в цифровата економика. Много млади младежи работят, живот, работят в цифровата економика, но те, така да се каже, отрепват се от работа без всякакъв статут, без всякаква защита. Не може да превръщаме работата в съвременно робство. Защото модерното значи и да бъдем модерни в начина по който подхождаме към работниците. А, вие споменахте всичко това, но какъв според вас ще бъде графикът, кога съветът ще излезе от боязливостта си при решаването на тези а, проблеми? Благодаря. Yes, that is the last question. Това беше последния въпрос за сега те първо ще ви задават въпроси през едните месеци, но за днес този е последния. В нашата комисия имате думата да му отговорите. Благодаря ви, госпожо Лускок. Е, безспорно, поставените въпроси наистина са много важни за работещите хора, за хората на труда и по отношение на съответно въпросите свързани с е, заетостта в условията на дигитална, на цифрова економика. аз бих е, подчертал, че едно от основните предизвикателства пред пазара на труда в Европейския съюз е регулирането на новите форми на трудови правоотношения, новите форми на заетост, е, като това трябва да става по начин, който да осигури е, гъвкавост и конкурентоспособност на предприятията и същевременно да запази нивото на социална закрила на работещите при тези нови условия, нови форми на труд. А, като аз считам, че пътят към постигане на а, тази цел е приемането на предложената от комисията директ, през месец декември миналата година директива за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз, като а, тази директива е начин за прилагане в действие на част от принципите, нали, залегнали в Европейския стълб за социални права, а, свързани с а, сигурната и гъвкава заетост и принципа, свързан с информацията за условията на работа и за, за защита в случай на уволнение. Така че тази директива това предложение на Европейската комисия също ще бъде приоритетно за българското председателство. Както и вече няколко пъти споменах, че ние отдаваме голямо значение и важност на директивата за балансиране между личния и семейния живот и за това полагаме усилия за бързото придвижване по това досие който безспорно ще помогне на родителите и на хората, които полагат грижи за други зависими членове на семейството, да се върнат по-бързо на пазара на труда, по-добре да съчетават професионалните и служебните си ангажименти. И както многократно се подчерта, това е важно и от гледна точка на потребностите на пазара на труда, защото в много страни именно а, родителите, хората, които трайно отсъстват от пазара на труда и са наказани заради това, че са в положение да полагат грижи за други зависими членове на семейството, с един резерв, един за, за пазара на труда, особено там, където съществува недостиг от кадри. И затова балансирането между личния и семейния живот безспорно е свързано и с потребностите на пазара на труда и е особено актуално в рамките на и на фона на демографските предизвикателства, пред които са изправени всички държави членки на Европейския съюз. Още веднъж благодаря за всички въпроси, за добронамерността и за радушния прием, който получихме в Комисията по заедостта и социалните въпроси на Европейския парламент. Аз пък ви благодаря за това, че бяхте с нас и че отговаряхте по същество на въпросите. Ще продължаваме да ви задаваме такива. Благодарим ви отново за посещението и ще се радваме да се срещнем пак с вас. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Yeah. It was a good uh, question. Uh, yeah.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 Okay, friends, we haven't finished the Скъпи колеги, не сме приключили с заседанието. Имаме следваща точка по дневния ред. Точка 23. Насоки за политиките за заетост на държавите членки. За първи път ще обменим мнение по този въпрос. По, ще ви помоля да а, запазим тишина, за да можем да чуем тези, които ще вземат думата. А именно това е Татяна Зданока. На първо време тя е докладчик. А, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Беше много интересна дискусията, която току-що приключи. Много пожелателно протече тя. Аз поемам щафетата от българския министр. Надявам се да а, да а, бъде посрещната този документ от а, съвета също толкова сериозно, колкото всички други, за които стана дума. А, в случая тук към нас се обръщат само за консултация, не сме а, ангажирани напълно, което не е оптималният вариант. Дано да не се получи така, както предходни години, където да изслушат становището ни и след това да не го вземат предвид. Много се надявам, че заедно ще успеем да достигнем до един текст, който да се а, радва на подкрепа. би било добре да се чуе силно гласа на нашата комисия и съвета да чуе този глас. Затова много внимателно ще изслушам коментарите на докладчиците в сянка. И след това, разбира се, и самата дискусия. И така, предложението на комисията се посреща положително а, като цяло. Смятаме, че то е посока в правилната посока. Има по-голям акцент а, върху социалните права, равните възможности, социалната защита и включването, правото на минимален а, доход и а, обещетения и така нататък. Това са все неща, за които Европейския парламент се застъпва от много отдавна. Добре дошла и връзката с социалния стълб. Но тук трябва да се погрижим да има приемственост през целия цикъл на базата на специфичните за страните препоръки. Радваме се също така и на новите социални индикатори – те обаче не са достатъчни, за да покрият всичко по Европейския стълб за социални права. Амбицирани сме също така в текста да се включи по-ясно нуждата да се преборим с социалното изключване и всички видове социална бедност както и развитието на малките и средни предприятия. Един трудов пазар, който да застъпва по-силно правата, социалните права и по-голям акцент върху качествената заетост. Това са нашите основни цели. Ще се постараем те да влязат в текста. Ще спра до тук и ще очаквам да чуя какво ще кажат представителите на различните политически групи, докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря. Тогава давам думата на нашия нов член в комисията, Михаил Дечен който замества Юта Штайнук. Имаш думата, Михайло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за това, че представихте текста. С нетърпение очаквам да работим заедно с авторката на доклада. За мен са важни две неща. Първо, предложението на съвета е насочено към, стълб, европе, е, към европейския правен стълб, е, стълб на социалните права, извинете. Това, което обаче не виждам, е балансът между социални и економически интереси между гражданите. Социалните и економическите интереси не бива да бъдат противопоставяни, а трябва да вървят ръка за ръка при разработването на политиката. Това е от съществено значение. Социалните индикатори за европейския семестър, както и в препоръките по страни, трябва да бъдат с много по-голямо значение, отколкото до сега. Ние ще направим съответните предложения. За останалото се присъединявам към преждеговорившите за от 2015 година няма промяна в политиката по отношение на заетостта, т.е. не са променени и насоките за тази политика. Така че приветствам това, че съветът откликна на искането на парламента да го направи, особено що се отнася до въвеждането на минимален доход. И, и тук съветът откликна на исканията на парламента. Така че е, общо взето получаваме положителни сигнали от съвета. А що се отнася до насоките в, за политиката за е, заетост, апелирам към съвета да си сътрудничи с парламента. Благодаря не дадох думата на Маре Клуда, който трябваше да бъде първи, но така като виждам няма кой да го замести. Продължаваме нататък. Благодаря, госпожо председател. на соките за заетостта в, за държавите членки за 2017 година не са първи по рода си доклад, но в сравнение с предходни доклади прави впечатление, че Европейския съюз ще поеме много повече отговорност. В параграф 2 се говори за равенството между мъже и жени и социалната изолация, от което се прави извода, че Европейския съюз може да се намесва в много въпроси, свързани с пазара на труда, например, чрез въвеждане на разумна социална гаранция. Какво означава това? Това е нещото, което в Германия се нарича Харц 4 защо постоянно се правят опити да се налагат социалистически модели на преразпределение? Няма ли да се научим от историята си? непрекъснато се иска уравно, уравниловка нещо, което аз не мога да приема. Политиката по отношение на пазара на труда и социалната политика са прерогатив на държавите членки. Не може Европейския съюз да въвежда гаранции за социални обещетения. Ако го направи, то тогава ще трябва да отговори и на въпроса за финансирането им. Не желаем обаче тази отговорност да е, бъде е, на европейско ниво. Става въпрос за неща, които са които съответстват на принципа на субсидиарността. Европейския съвет няма никакво право да препоръчва на държавите членки какви разходи да правят. Тези държави, най-вече членките на еврозоната, трябва да се погрижат преди всичко за собствените си бюджети. А ако успеят да а, водят добра политика в добри времена, то тогава ще използват резервите, когато времената са лоши но Европейския съюз не може да предлага а, мерки, които да водят до нарушаване на критериите за финансова стабилност. Непрекъснато се правят опити да се нарушава принципът на субсидиарност, нещо, което аз отхвърлям решително. Любопитна съм какъв доклад ще представи авторката, но съм настроена критично. Е... Благодаря. Да, вие замествате ли, така ли? Добре, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще ви продуха в ушите вместо нея, но ще кажа, че ще бъде поне кратък. в крайна сметка мога да кажа, че а, това, което се каже, е точно. Е, вярвам в е, европейският модел, вярвам, че е необходимо да се създаде тът равни условия, равнопоставеност на всички а, за справедлива конкуренция и за правила на играта, които са еднакви за всички. Това може да направи Европа по-добре, отколкото отделните страни членки. Желая успехи на докладчика и ще приключа, като кажа само следното. Както всички останали документи от стратегическо значение, които се отнасят до заедостта, показва, че трябва да преминем към е, върнем вниманието на практическото изпълнение на това, което бе прието в Готеборг. Социалния стълб. Имаме значи, модел, имаме вдъхновението. Сега наш дълг е да подходим малко по малко към практическото изпълнение на всичко това. Благодаря, Патрик. Има ли някой друг от ГУЕ? Няма. Това значи, че а, сега минаваме към е ЕСПД. Няма представител от тях. От е ЕНС. А, Мартен. Благодаря, госпожо председател. Госпожа докладчик, смятам, че много смело атакувате а, този въпрос, който често се повдига в рамките на политиката на заетостта. Но а, той не получава заслуженото а, внимание. Но трябва да кажа, че по основата на стената съдят за умението на зидаря, казват. Значи, защото тук, господин Калве, съществува един, един проблем. Целта за пълната заетост, борбата срещу бедността, социалното изключване. Да, господин Калфе, е, да, госпожа докладчик, целите са достойни за похвала. Кой не иска да се намали безработицата? Кой не иска да се подобри функционирането на пазара на труда? Да се повиши е, е, ефективността на е, социалния диалог? Да се борим с бедността съгласно насока номер 8? Кой ли пък не иска това? Но госпожа докладчик, разбирам, че а, вие а, сте разочарована, защото става дума за един списък с пожелания, който господин Колия Шамбон, ние всички подкрепяме. А, също като баснята за жабата и вола. А, говорим за конвергенция. Какво? А, а, а, кой няма да подкрепи това? Но въпрос е довършването на единния пазар, мобилност, економически патриотизъм, структурна реформа. Това е насока 6. Или пък средства за бежанците, както обяснено в точки 2, точка 2, 1 и 3. Това, което вие констатирате, всички го констатираме. Е, значи, е, не признаваме ли, госпожа докладчик, че а, е, има а, опасност безработица да, да се предава от поколение на поколение. И че пред младите има хора в някои държави, които са а, разочаровани от а, миграцията. Затварям кавичките. Значи, имаме директива, директиви, пожелания, които са обаче неизпълними. Необходимо е ни е реализъм. Защото господин Шамбон, въпреки цялото ми уважение, трябва да ви кажа, че това, на което сме свидетели, показва бесилието на европейската политика по отношение на заетостта. Година след година, десетилетие след десетилетие. Госпожо докладчик, не ви обвинявам, но разбирам вашето разочарование. Госпожа Зданока. след такива впечатляващи речи, като тази на господин Артен, какво да кажа пък аз? Вярвам в Европейския съюз, вярвам в социалният модел на Европейския съюз. Аз съм от нова страна членка, една от източноевропейските страни, по които се бяха прияти в Европейския съюз през 2004 година, още две бяха прияти през 2007, както знаете. И сега ние сме 28 страни членки. И в никакъв случай не, не, никакъв случай не одобрявам повишаването на неравенството между хората, между страните. Вярвам, че можем да постигнем един текст хармоничен, с който да се съгласят всички политически групи. трябва да представим позицията на Европейският парламент като цяло. Или най-малко, ако не 100%, подкрепен с голямо мнозинство. Имаме социалния стълб и аз много се надявам, че ще приемем документа. Въпросът е как съветът ще се съобрази с позицията на парламента. И тук, разбира се, съществуват доста много съмнения. Но трябва да си свършим работата. Да представим интересите на европейските граждани. Много от тях искат защита на техните социални права и ние трябва да направим всичко възможно да им ги защитим. Благодаря. А, тук има представители на комисията. Може би те желаят да вземат думата по, този, а, по тази тема. Имате думата. Can I start? Госпожо председател, благодаря ви за това, че ни дадохте възможност да се изкажем. Благодаря, че ни поканихте. Искаме да подчертаем, че тези насоки действително са изготвени с социалния стълб предвид. Взехме предвид всички принципи от Европейския стълб за социални права и се опитахме да ги отразим в насоките. Тоест, смятаме, че това е една много добра стъпка в правилната посока. Допълнително а, беше подписана прокламация от страна на всички държави членки, т.е. Европейския стълб за социални права се радва на широка подкрепа. А, очакваме да работим заедно с докладчика по това досие и ако имате нужда от допълнителни обяснения или от а, допълнителна информация от нас, ще се радваме да присъстваме на заседанията ви. Благодаря. Благодаря. Никой друг не желая думата по тази точка. Добре тогава. Много сме напред с програмата. Остават ни 40 минути, докато можем да започнем дебата по следващата точка от дневния ред баланса между личния и професионален живот. Знам, че там а, има доста членове на комисията, които ще искат да вземат участие в дискусията. Не знам как да подходим. Има ли представител на комисията, който може да коментира тази директива? Да започнем с него, може би. Добре, нека да а, си дадем няколко минути. Ще направим кратка почивка, след което ще продължим. Yes, we hear now that there will be a... Доколкото разбирам, ще има представители на комисията след 7 минути. Толкова ще продължи нашата почивка. Продължаваме след 7 минути.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

Uh, uh, Скъпи приятели, напред сме с дневния ред, но все пак не мисля, че е уместно да играем игрички а, още 20 минути и да чакаме, затова продължаваме с дневния ред. Нищо, че го изпреварваме. като за начало ще дам думата на представителите на комисията. Както виждате, те са подготвили презентация. Ще ни разкажат за инициативата за баланс между личния и професионалния живот. Генерална дирекция за етост участва в тази инициатива. Давам думата на представителите на комисията. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Действително ще ви представим основните елементи по пакета за баланса между личния и професионалния живот. Както знаете, това е едно от, един от елементите в социалния стълб. Идеята е да се справим с някои основни предизвикателства – за целта на което предлагаме директива и съобщение от страна на комисията. Както знаете, миналата година през април месец комисията прие Европейския стълб за социални права, който беше подкрепен в края на годината от всички държави членки. В него се отразяват промените в обществото, демографските промени, цифровата среда, глобализацията. Тези промени създават както затруднения, така и нови възможности. И ние тук ще се опитаме да реагираме на тези промени и на новите економически реалности. Целта е а, економическо и социално сближаване. В стълба се съдържат 20 принципа, които сме изписали тук на а, този слайд. Три от тези принципи са директно свързани с инициативата за баланс между професионалния и личен живот. Равенство между половете, равни възможности и естествено баланс между лични и професионален живот. Тук става дума също така за родителите и хората, които полагат грижи, които трябва да имат равен достъп до пазара на труда. Призоваваме също така към а, равни а, възможности между мъжете и жените. Има инициативи, свързани с а, грижата, която се полага за деца и за възрастни хора. Няколко думи сега за основните предизвикателства, свързани с тази инициатива. На първо място, економическата а, ситуация в Европейския съюз напоследък доста се промени. Все повече жени са високо квалифицирани. И а, техният процент на заетост е все по-висок. Но въпреки тези положителни тенденции, жените все още не са достатъчно представени в а, работната сила. Около 12% по-ниска е тяхната е, заетост, като на места тя е дори по-голяма. В определени държави тя нараства. Допълнително а, сблъскваме се с а, разлика в заплащането. 16% а, е разликата между заплащането при жените и мъжете. Отделно, родителството и грижите за възрастните също така са свързани с тези разлики, на които сме свидетели. Жените прекарат два пъти повече време, грижайки се за други хора, отколкото мъжете. И това помага а, разликата да нарасне след като те родят деца по низката заетост сред жените с едно дете е изключително висока до 30% в определени страни. Когато мъжете обаче станат родители, ефектът е обратния. Колкото повече са децата при мъжете, толкова по-вероятно е те да работят. Безработицата при, а, баща, а, при а, бащи на малки деца до 6 години е до 18% в различните държави. Колкото до политиките, които а, в момента са актуални, има три а, предизвикателства, които, а, пред които е изправен пакета. Първият е а, неадекватните отпуски, които, до които, на които имат право родителите както и работните им обстоятелства. Често те предпочитат да а, останат вкъщи, за да гледат децата си и се завръщат на работния пазар доста по-късно. Това обаче зависи от а, а, обстоятелствата, в които се намират и условията, които се предлагат във връзка с отпуските по майчинство и бащинство. Те имат голям ефект по отношение на разпределението на задълженията между родителите. Както и по отношение на възможностите за заетост при жените. При повечето държави членки има доста съществен процент а, на бащи, които си взимат а, отпуск по бащинство, но обикновено това са жените. липсата на възможност за адекватни условия за отпуск, за грижа за други членове семейството също са проблем. Няма разпоредби. При липсата на такива обикновено жените се оттеглят от трудовия пазар и се грижат за роднините. Допълнително няма условия, които да способстват за гъвкави работни условия – така става още по-лесно жените да отпаднат от работния пазар, трудовия пазар. Което не би се случило, ако имаше възможност, повече възможности за гъвкави работни условия, за работа от разстояние, за почасова работа. Друго голямо предизвикателство пред инициативата, пак свързано с разпределянето на задълженията в семейството, това са липсата на съоръжения за хората с а, малки деца и хората с увреждания. Липсата на достъп до а, детски градини често води до това жените да а, спират работа. В това отношение а, трябва да се заложат цели в Европейския пакт за равенство между половете вече има такива, но те трябва да се увеличат, за да може да се увеличи достъпа до грижи за децата. Хората, които имат роднини, разчитащи на тях, също са в трудно положение – между, сред 50-60 годишните това се случва най-често. Работещите жени а, обикновено поемат а, този ангажимент. Процента при тях е по-висок, отколкото при мъжете. Трето предизвикателство, което спомага а, да се разпределят неравномерно задълженията в семейството, това са економическите а, обстоятелства и липсата на економически стимули. А, в а, някои държави членки има по-силни данъчни системи, които способстват данъчни ставки, които са по-благоприятни По някой път се получава така, че заради а, системата жената няма стимул да се върне на работа. Има и фискални, а, липса на фискални стимули в някои държави членки. А, много често а, проблемът се изразява в а, липсата на детски надбавки и достатъчно помощ. Всичко това води до публични разходи. Защото жените са изправени пред по-високи рискове от бедност, пред нископлатени позиции. Същото въжи и за бащите. Децата са изправени пред риск от бедност Компаниите страдат от недостиг на работна ръка и се затрудняват да задържат служителите си. Продуктивността е по-ниска, няма достатъчно жени на ръководни позиции. Държавните членки с по-големи бюджети а, изпитват по-голям натиск а, по отношение на финансовата устойчивост, а економиката като цяло е изправена пред а, големи разходи а, поради неравенството между половете на, на пазара. Тази разлика се изразява в 370 милиарда на година в евро. И тук дори влизат определени разходи от типа на пропиляните публични разходи или достъпа до образование. И така, инициативата за баланса между личния и професионален живот има за цел да се справи именно с тези предизвикателства – контекста на оттегленото предложение от 2008, 2008 година на директивата за майчинск, отпуск по майчинство. Идеята а, сега е да се вземат предвид а, последните развития и да се обърне внимание на недостатъчната степен на представяне на жените на трудовия пазар. Предлага се комбинация от инструменти – които да помогнат хората да балансират по-добре личния и професионалния си живот, както и по-добре да разпределят семейните си задължения. Инициативата а, включва комбинация от следните а, инструменти, предложение за директива и съобщение на комисията. един от основните елементи на това предложение за директива е следното. Той надгражда на настоящите разпоредби и предлага нови. Предлага се отпуск по бащинство, за което всеки мъж да може да си вземе 10 дни в периода на раждане на детето и за това ще получава компенсация на нивото на компенсацията, която се получава за болничен. Това право за отпуск по бащинство би трябвало да намали стреса на бащите и да им помогне за а, уреждане на обстоятелствата на трудовия пазар. В Португалия, например, където има такава възможност за отпуск по бащинство, 80% от мъжете се възползват от нея. Засилването на отпуск за родителство също е сред ключовите моменти в това предложение за директива. Такава възможност вече има на европейско ниво – тя се изразява в а, възможност да се вземат 4 месеца до 8 годишна възраст на детето. А, като само един месец може да се прехвърли от а, бащата към майката. В предложението а, се предлага тези 4 месеца да не могат да се прехвърлят от един родител към другия, но да има компенсация, която да бъде равна на компенсацията за отпуск на болничен. Голям процент от отпуските по бащинство всъщност се заплащат добре и много често мъжете се възползват от тях, като ефектът е изключително положителен. Това се случва най-вече в Германия и Швеция. В предложението за директива са включени също разпоредби за отпуск за грижи за друго лице, например роднини. В момента в законодателството на Европейския съюз такива разпоредби няма, освен при извънредни обстоятелства – Предложението за директива ще позволява на всеки да вземе 5 дни отпуск по неочаквани семейни причини или за да полага грижи за други лица от семейството. Компенсацията ще бъде равностойна на компенсацията за болничен и трябва да бъде обоснована. Предложението също така съдържа разпоредби за гъвкави условия на работа, както и условията за а, молба за такива условия. Към момента а, има възможности за ограничени а, такива условия. по директивата всички работници ще могат да имат възможност да поискат почасова работа. Тоест всички родители на деца до 12 години и лица, които се грижат за други лица, ще могат да поискат или а, по съкратено работно време, или гъвкаво работно време, или други условия на а, гъвкавост на работното място. Допълнително, предложението предвижда защита в случай на уволнение или нарушаване на тези права. Мисля, че това са основните елементи от тази директива. Отпуска за бащанство, който до сега не беше част от европейското законодателство. Разпоредбите за отпуск за родителство който, а, при който се увеличават а, на разпоредбите. И разпоредбите свързани с гъвкави условия за работа. Те също така надграждат над съществуващите разпоредби. За да а, допълним това законодателно предложение се предлагат и незаконодателни мерки. Така държавите членки ще могат по-лесно да постигнат целите на инициативата. Тези мерки са в съдържанието на съобщението на комисията, което ще придружава директивата и въобще инициативата. Приоритетите са три. Първият е свързан с отпуските по семейни причини и гъвкавите работни условия. Основният резултат, който преследваме, това е предложението за директива. както и а, подкрепата за настоящото законодателство, което осигурява защита срещу уволнение. Подкрепа се оказва също така и на иновативни проекти, които работят за а, сходни цели. Както вече стана дума, обръща се внимание и на липсата на економически стимули и по-низката представеност на жените на работния пазар, на трудовия пазар, прощавайте. Това а, са темите, които съобщението касае. Добре е държавите членки да подобрят а, събирането на информация. да положат усилия в рамките на европейския семестър, да споделят добри практики и да се опитат да осигурят допълнително а, финансиране в рамките на европейските фондове. Това бяха основните елементи на инициативата за баланс между личния и професионален живот. Благодаря ви за вниманието. Накрая искам само да кажа, че всички държави а, имат своята култура и ние вярваме, че трябва да обменяме често опит и добри практики така ще можем да постигнем по-бързо и по-лесно баланс между личния и професионален живот. А пък трудовия пазар в Европа ще бъде в много по-добро състояние. Благодаря. Благодаря. Okay, great. Thank you for being here. Благодаря. Като седнете, имате думата. Е, е, имаме тук една един от главните елементи на директивата за баланса, равновесието между професионалния и линчия живот. Става дума за форми на подкрепа, правна и, не, и от друг вид. Главната цел на тази офис инициатива идва от Европейската комисия. Надяваме се, че това ще допринесе за по-нататъчен напредък в областта на равенството между половете. Защото въпреки постигнатия до сега напредък, още много може да се направи. И необходими са по-нататъчни действия, за да може да се осигури напредък. Председателката, благодаря. Сега е, давам думата на докладчика а, е, от НП, господин Каса. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за това, че направи това предложение а, е, и за тяхната пред... лекция. много навременна е тази директива. Необходимо е да се помисли и за отпуските, и за гъвка работно време, за да може да помогнем на всички членове на нашето общество. Предложението също така да се увеличат, увеличат да сърчат исканията за отпуск по семейни причини а също така и е да се увеличи процентът на работещите жени, а, като се намери баланс между професионалния и личния живот. Но може и да струва си да се отбележи, че това е първото предложение по новия стълб на социалните права, по който се споразумяха трите институции ноември миналата година в Швеция. Предложението внася редица нови елементи за преодоляване на съществуващите аномалии и дисбаланси между професионалния и личния живот. Аз мога да споделя а, мисли по всички тези въпроси. Всички тези елементи. Но работата още е в ход. Необходими са още много консултации, за да се постигне необходимото равновесие в законодателството. Предложенията за постигане на равновесие между професионалния и личния живот включва и онези, които полагат грижи за членове на семейството. Колкото до отпуските по майчинство и бащинство, мисля, че има осезаем напредък в това отношение. Необходимо е още да се направи, това е постижимо. Ако става дума за гъвкав работен ден за всички работещи родители – Мисля, че след известно до изкосоряване на предложенията ще можем да вървим напред в нашите усилия за постигане на равновесие между професионалния и личния живот. Очаквам и компромиси е, за така наречения непрехвърляем отпуск от 4 месеца в предложението трябва да се обсъди с всички заинтересовани страни, за да бъде удовлетворително за всички. Друг елемент, по който е необходимо да се преговаря, това е значеното е ниво А6 е, от е, разговорите, които аз съм водил, е, оставам заключение, че трябва да се водят допълнителни преговори. Значи, трябва да потърсим равновесие между осигуряването на нови права и правилното функциониране на предприятията, особено малките и средни предприятия. Сега давам думата на докладчика от социалист Мария Ариена. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам за забавенето, но трябваше да съчетаем работата в две комисии. Благодаря на господин Каза за работата му над това досие. Във Франция е направено изследване, което е много показателно. Мисля, че то въжи за всички там. 56% не могат да изпълнат административни задачи, 50%, 16% не могат да извършат никаква домакинска работа, а 51% нямат възможност да прекарват време с близките си и за социален живот извън работата. Значи, дали, както казах и по-рано, да се убиваме от работа или да работим, за да живеем по-добре. В този контекст искам да благодаря за инициативата на Европейската комисия, тъй като в началото на мандата видяхме как беше изоставена директивата за отпуска по майчинство. Благодаря на комисията за свършената работа и от парламента, и от комисията бе свършено много, но в съвета се оказа много трудно да вървим напред. Въпреки това, комисията сега поде надолу инициативата, защото не става дума само за намиране на равновесие между професионалния и личния живот. Става дума за това как да помогнем на предприятията. Става дума а, а, за равенството между мъжете и жените почти 50% от работещите не се чувстват добре на работното си място. Не си харесват работата. Ако жени, които са дипломирани специалисти, е, седат без да работят, от това губи цялото общество. Една цифра само. Една жена с три деца Значи, жена с три деца с 50% и намалява възможността да, да се очаква, че ще работи и ще прави кариера. При мъжете 80%, които имат три деца в семейството, продължават както преди. Има три важни стълба тук задължителна отпуск по, отпуск по бащинство за 10 дни, за да може да бъдат въведени бащите в, в живота на семейството. Защото знае се много добре, този отпуск не е задължителен. Съществува натиск от страна на предприятията а, и социално-економически фактори също оказват натиск върху а, мъжете. Затова е необходимо поплатен задължителен отпуск за бащинство. Знам, че трябва да се работи е, за преносимостта на е, отпуска на родителите. Значи само 2,7% от мъжете е, взимат отпуск по бащинство. Ако добавим тук и преносимост, тогава, що може да се прехвърля този отпуск, ще го прехвърлят на жените си. И тогава още по-малко ще взимат отпуска по бащинство. значи необходим е отпуск по бащинство, за да бъдат въведени мъжете в семейния живот. очевидно, че като, след като само 2%, 2% взимат отпуск по бащинство, не може да се говори за някакво равенство в това отношение. Някои казват, че това е скъпо, ще бъде, ще излезе скъпо на предприятията. Но има предложения, които могат да бъдат приети в рамките на солидарността и социалната защита. А не трябва да бъдат само за сметка на, да бъде само за сметка на предприятията тези отпуски. Е, значи, тук въпросът за солидарността е много важен. Искам да се върна към а, е, плащането. Днес няма солидарност. Семействата, домакинствата, жените плащат за намаленото работно време. А, те са биват задължени да напуснат работата си. Чувала съм възраженията на предприятията, но съм видяла и хора под прага на бедността, когато е само един родител, семейство с един родител, и те не могат изобщо да си позволят това, да вземат отпуска. Кой трябва да плаща? Според мен трябва да има първо ниво на солидарност от страна на предприятията, а не нула солидарност. Обикновено майката, най-често това е майката, която се грижи за децата си. И това се чудим е, защо раздаемостта е под малко от две деца на семейство в Европа. Трябва да вървим към едно по благодес, условия, по-благоприятни условия за родителите. Трябва да запазим социалните връзки. Европа е континент на социалните връзки и трябва да могат е, е, родителите да посвещават време на своите семейства. особено ако става дума за трудности, пред които семейството е изправено, болести и други. Поздравявам комисията за нейните предложения изслушах внимателно докладчика и смятам, че това ще, ще бъде една инициатива, а, която трябва да бъде едно от постиженията на този мандат, включително и на този парламент, за да може Европа наистина да бъде социална Европа, така както се говори, в, в, говореше в Готеборг. И социална и, и за работниците, и за предприятията, и за майките, и за децата. Благодаря на докладчика за неговите конструктивни предложения. Благодаря. Госпожа Зитнанска, искам да благодаря на комисията за представянето на това предложение, защото защото наистина е много важно жените да заемат а, своето достойно място на пазара на труда, но не по-малко важно е да се подпомогне семейството. Говорейки за отпуск по бащиство или различните възможности за гъвкава работа, трябва да говорим и за възможността семейството да прекарва заедно повече време. Става въпрос не само за печелене на пари, а и за съжителство и за прекарване на съвместно време. Важно е в доклада да се запише, че защитаваме интересите на малките и средни предприятия, така че да се отчетат интересите на всички страни, както на семействата, така и на компаниите или работодателите. Аз много работя с хора с увреждания и смятам, че въпросът за полагането на грижи също е много важен. Имаме много неформални хора, които полагат грижи като болногледачи които се отказват или от част от професията си, или напълно напускат работното си място. Трябва да се помисли за по-добро, за подобряване на положението на тези хора. Също така има хора, които са самонаети, те не са назначени дейността им, от дейността им зависи техния доход. Те не могат да се възползват от някои мерки за наетите работници. С нетърпение очаквам да работим заедно. Благодаря. Thank you. Renate Weber is not here. Благодаря. Рената Вебер не е тук. Таня Гонзалес Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за това, че ни дава възможност да обсъдим това предложение за директива. Предложението е изключително интересно. то е, разбира се, и и е, така обект на внимание от неправителствените организации. Разбира се, че има какво да се пипне по него. От наша гледна точка е допусната грешка. Защото комисията разглежда нещата като еднопосочна улица и иска да адаптира директивата за майчинството. По-скоро трябва да се слеят двете директиви, защото в крайна сметка целта е да се създаде равнопоставеност между мъже и жени по отношение на отглеждането на децата. В днешно време 90% от жените отглеждат децата си, мъжете те първа започват да се занимават с бащинство, но само ако получават над 80% от обичайната си заплата. Така че трябва да се погрижи много сериозно децата да бъдат отглеждани от двамата си родители съвместно. В противен случай ще е много трудно да създадем условия за еднакви за равнопоставеност на жените на пазара на труда, респективно да имат кариера. Директивата за майчинството, разбира се, предвижда време за отглеждане на детето, но ние смятаме, че това не е достатъчно. Има някои конкретни моменти, които ни тревожат е, Например, невъзможността за пренос на времето за отглеждане. Тоест, тази възможност ни харесва, обаче има някои пречки. Ако става въпрос за 10 дни, нямаме задължаваща разпоредба, докато при жените има две задължителни седмици за майчинство. Мисля, че нещата са несравними. а, време за отглеждане на детето до 12 годишна възраст. Това също е доста проблемна тема. Малко сме скептични, че това време за полагане на родителски грижи наистина ще се, ще се, ще се използва. Е, по-скоро е, трябва да се използва времето за малките деца, които бебетата, които изискват грижи 24 часа. Що се отнася до обещетението, от числата, които ни се представят, личи, че мъжете вземат родителски отпуск само ако получават минимум 80% от обичайната си заплата а важно е процентът да бъде 100. Други моменти, които ни тревожат, е възможността за гъвкаво, гъвкавост на а, извършването на професионална дейност, за замисълът едва ли е, е някой да бъде на разположение 24 часа в дома си. Нищо не се казва в е, доклада за бащите или майките, които сами отглеждат децата си, а те трябва да могат да привлекат трети човек, е, за да им помага. Самонаетите лица не се споменават изобщо. А, и освен това самата концепция за семейство малко ни тревожи. Тя е твърде стеснена, защото има толкова различни видове семейства в днешно време, че би трябвало да имаме по-широка дефиниция. А що се отнася до хора, които се грижат за своите близки, трябва да им се даде избор. Понякога съседът или приятелят ти е по-близък, отколкото роднината. Това са все аспекти, които ни притесняват. Иначе предложението само по себе си е много положително, така че си струва да поработим по него. Благодаря. You, Благодаря. Сега госпожа Занов Данока. слушах е, внимателно изказалите се. Е, аз бях съдокладчик от Европейския парламент по е, резолюцията, която се беше назована създаване на пазарни условия за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот. работех и в комисията по въпросите на жените. И докато работихме по този документ, обсъждахме многократно различните въпроси, които се и повдигнаха и днес по време на този дебат. Да бъде ли прехвърляем отпускът по майчество и бащинство или не, мнозинството смяташе, че трябва да бъде прехвърляем частично – по-голямата част да не бъде прехвърляема. Да спомена позицията на моята група. Аз съм докладчик в Сянка и след консултации с редица НПО, е ясно какви са възможностите. Разбира се, отпуска по майчинство трябва да остане а, ненакърнен. А сега обаче по, отпуск по байч, бащинство. Не са доволни хората заплащането бъде на нивото на плащането на отпуск по болест. В различните страни е различно. Минимумът е 40% от заплатата да се плаща при отпуск по болест. И настояват е, всички да бъде по-високо равнището 16 или дори 80, 60 или 80% от заплатата. Колкото до родителският отпуск, най-големи спорове ще има по въпросите за прехвърляемостта. са да няма никаква възможност за прехвърляне на отпуск по а, и майчество. Други казват, че е необходим компромис. така че тук е необходимо да се свърши още работа. Значи, същото, което казах за отпуска по майство, се отнася и за отпуска по бащинство. Заплащане на нивото на отпуск по болест е незадоволително. За самотните родители трябва да има специални условие. Предложенията на комисията просто обаче не споменават този въпрос. Ние бихме искали да предложим за тях по-дълъг отпуск, например 8 месеца, като а, самотният родител да може да сподели, а, да сподели този отпуск с а, някой друг, който се избере, било родител, било съсед, било а, било някой друг а, и за това ще се отчетат специалните условия, а, в които живеят самотните родители. Както госпожа Зарена подчерта, този въпрос не трябва да бъде оставен на страна. Отпуска за тези, които се грижат, полагат грижи за член от семейството. Вече сме обявили това, и високо се цени тази идея. тези пет дни може да разглеждаме само като пилотен проект. Къвково работно време също е много хубаво предложение. но трябва работниците да имат възможност да се върнат на старото си място с пълно работно време и 100% заплащане. Благодаря. Председателката. Съжалявам, че трябва да го повтарям. А, обаче, моля, бъдете по-лаконични, защото няма да имаме възможност да дадем думата на всички, които я искат. Жан Мален от е, ЕНС. Благодаря, госпожо председател. Бях, трябваше да присъствам на друга комисия, за че съжаление не чух предложенията на комисията. Но Европейският съюз иска на всяка цена да стигне до равенство между мъжете и жените. Защото често пъти се казва, трудът освобождава жените, но служи на мъжете. Значи това равновесие, за което говорим, е много трудно за работещите жени, за работещите мъже. Намиране на равновесие между професионалният живот и личният живот. Някой трябва а, да се заеме с гледането на децата и тези, които го правят, трябва да могат да съхранят и работата си и това да не застраши семейният им живот. Във всяка страна членка трябва да се приеме законодателство, което дава възможност да се помогне максимално на родителите, било чрез финансови или други мерки на онези, които са зависими, а също така и на родителите да имат възможност да запазят професионалното си развитие. Значи, е, може да се говори тук за родителски отпуск или за синовен отпуск, така ако може да кажем, за гледане, отпуск за гледане на родители. Е, в случаите, когато е, имат нужда от грижи поради старост, инвалидност или други причини. Значи, необходими са ясни рамки, които да позволят съчетанието вънето на двете, двата вида дейности професионална и семейна. И не можем да смятаме, че тези два вида отпуск по родители, поради, поради родителство или загледане на възрастни, а, трябва в всеки случай да накърняват интересите на работодателя, председателката. Благодаря. Сега ще чуем Генерална дирекция Employment и Генерална дирекция Just. А сега а, чуеме докладчиците от ФЕМ, докладчиците в сянка от ФЕМ. трябва да кажа, че това е един доста рядък случай, в който ставаме свидетели на ситуация на работния пазар, при която се използват аргументи, свързани с правата на жените. Тоест, това е уникален шанс, който имаме в момента и трябва да го използваме, за да направим максимум в полза на жените и децата. Има много проблеми, свързани с а, ситуацията, в която се намират жените. Но това не означава, че а, мъжете трябва да остават на страна. Това предложение е много важно от гледна точка на правата на жените. Поради културните специфики на отделните държави, обикновено жените отговарят за семейството. Въпреки това, те не разполагат с гаранции а, за своите доходи, затова често ангажират и своите роднини. Те трябва да работят. Затова отговорността на Европейския съюз е свързана с това да осигури възможности за работа. Трябва да премахнем пречките в това отношение. За момента не става дума а, често за подробностите. Говорихме за липсата на прехвърляемост, което действително е ключов елемент от гледна точка на правата на жените. И това може би е един от най-важните елементи в това предложение. Защо? Защото един мъж и една жена стоят различно на трудовия пазар, възприемат се различно. Те получават различни права за различни видове отпуски. Вече чухме мъж, който има деца, се възприема положително от своя работодател. Децата са доказателство за а, надежност, докато а, жените се възприемат негативно. Тоест, риска от безработица се повишава. Защо? Често се смята, че когато на деца им, една жена има деца, а, тя ще липсва повече, ще отсъства повече. Оказва се, че би трябвало това да се прилага и по адрес на мъжете. Нека да дадем възможност на мъжете също да липсват поради грижи за децата. Нека да изравним възприятието на трудовия пазар. Концепцията за отпуск по бащинство е изключително важна, не само за самите семейства, тъй като а, концепцията за отдадения баща като с цяло е нещо ново. Децата сами имат нужда от по-често присъствие на бащата в семейството. Погрижим ли се за отпуските а, на бащата, това означава, че ние ценим по-високо жената в семейството. Накрая искам да кажа, че действително силно вярвам, че ще работим добре за това предложение – има някои а, въпроси, които а, все още висят, например този за а, възможностите за прехвърляне на отпуската. Има и други въпросителни. От една страна е важно мъжете да имат а, своите независими права. От друга страна трябва да има възможност мъжът и жената да а, боравят с, с съответните си отпуски, както намерят за добре, особено при много малки деца. В държавите членки има различни а, подходи към този въпрос. Понякога тези отпуски за майчинство и бащинство могат да се използват едновременно и майката и бащата да бъдат а, едновременно у дома, което е важно. Тук обаче явно тази възможност се оказва невъзможност. Аз съм от Финландия и се радвам, че предходната директива ще бъде заменена от това доста по-амбициозно предложение. И все пак а, въпросът тук е какви ще бъдат минималните стандарти, които ще заложим. А, комисията внася предложение, в което има минимални стоености, така че трябва да внимаваме какви ще бъдат те. Благодаря. Госпожа Юнгериус има думата. Аз нямах намерение да взимам думата. Мислех, че а, госпожа Арена вече представи позицията на социалистите и демократите. Но реших все пак да поискам думата, за да направя пояснение по три а, въпроса. Ще се възползвам от този шанс да се обърна към комисията, председателката. Имайте предвид, че се обръщате към комисията ФАМ, а не комисията по заетост. Съжалявам, тогава ще трябва да изчакате, казва председателката. знам, комисията ФЕМ какво е свършила по този въпрос. Съчетанието на професионалният и личния живот са е, много важни. Отпуските за родителите също. И аз е, искам само да благодаря на комисията, че тя внесе този текст в економическото отношение това е много важно. В момента се приключи една анкета, допитване всички а, работещи във Франция. Въпросът беше, бихте ли искали да имате повече отговорности извън работата си? 68% и мъже и жени отговарят отрицателно. Тоест, те се боят, че поемането на повече отговорност в предприятието ще е, навреди на е, личният им и социален живот. И от това се боят и много работодатели. Значи въпросът е да се намери е, споразумение на европейско равнище за съчетаване на професионалния и личния живот. Мисля, че няма да е преклева да се каже, че младото поколение е далеч по-напред е, от нас по виждането на тези така е, драги на всички нас е, кариери и са готови да водят един много по-балансиран живот. Благодаря. Господин Гирики го няма. Госпожа Беатрис Бастараре Харея също липсва. Костадин Какунева има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря най-вече на комисията за това, че представи своето предложение. Мисля, че това е един от най-важните текстове е, в рамките на европейското законодателство, защото става въпрос за истинска съвместимост между професионален и личен живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Миналата година в рамките на инициативен доклад обсъдихме този въпрос – и тогава комисията съобщи, че работи по такава директива. За съжаление обаче трябва да констатираме, че това ново предложение за директива не съдържа някой от елементите, които би трябвало да включва. Директивата за майчинството трябва да бъде заменена от новата директива, но новото предложение остава далеч под очакванията от него. Защото ако разгледаме противоречащите си а, разпоредби в Европейския съюз по отношение на социалните права, на трудовите права на европейските граждани, то се питам дали комисията може да обясни как ще се справи с проблема родителски отпуск за хората на срочни трудови договори, примерно. Също така се питам не се ли предлага нещо неуместно, защото това предложение цели съвместяване на професионалния и личния живот, но същевременно вие дерегулирате отношенията между работодател и работник. Така че не виждам как могат да се осъществят нещата, които предлагате, след като професионалния живот престава да се подчинява на каквито и да било правила. Що се отнася до отпуска по майчинство, трябва да бъдем внимателни. Не бива да се заблуждаваме, защото тук става въпрос само за майката, т.е. тя отпада от, пазар, от трудовия пазар. Освен това чух нещо във връзка в връзка с живота в семейството. Искам да кажа, че има а, така доста уязвими форми на семейство в а, обществото, които също се нуждаят от закрила. Например, семейства с а, деца или родители с увреждания. Какво смятате да се направи по този въпрос? В член 8 на предложението се казва нещо за обещетение, но по какви закони, по какви възоснова на кои доходи, на българските или на люксембургските ще се изчислява обещетението? Благодаря. Ернест Уртасун. Няма го. Даниела Ай... Айюто от е ЕСПД също няма. Милен Трошински от също го няма. С това приключихме списъка на записалите се. А, прощавайте, госпожа Ангериус. Благодаря. Политическите въпроси бяха вече повдигнати, но се чудя за три а, неща в това предложение. На първо място, тук става дума за заплащането по време на отпуска. Идеята е това заплащане да бъде равностойно на заплащането по време на отпуск по болест. Имам средния въпрос. Комисията има ли виждане по а, темата кой ще плаща за това? Аз идвам от държава, в която болничните в рамките на първите две а, години се поемат от работодателя. В Нидерландия се прави така. Тоест, мога ли да приема, че вие а, уреждате единствено въпроса на нивото на заплащане, но не и това кой ще го поема. Тоест, а, има вариант това да, бъде, а, да бъдат социалните осигуровки, които събира държавата. Това е единият ми въпрос. Втори въпрос. Имате ли някакви прогнози по отношение на това какво ще каже съвета за предложението? Ние получаваме доста притеснителни сигнали от страна на държавите членки. Те вече започват да се групират. Не знам а, господин Макрон как въобще а, се оказва в една група с полското правителство, но а, сформират се някакви лагери. Знаете ли нещо по въпроса? И накрая, а, смятате ли, че ако постигнете успех по това досие ще има и предложение за а, отпуска по майчинство. Благодаря. Е, Господин Бартан, вие вече получихте своите три минути. А искате ли отново да се запишете в списъка? Тогава мисля, че а, е време и аз да кажа няколко думи. А, всъщност колегата е преди мен. Благодаря. А, искам да кажа, че това предложение е много добър принос от страна на Европейската комисия. И ще помогне за постигане на по-добро равновесие между професионалния и личния живот. Това се отнася особено за отпуск по бащинство. Тези 10 дни, за които се споменават, това е доста амбициозно, но поне 5 дни отпуск по бащинство трябва да се дават. Но а, от 4 месеца родителски отпуск, който да не е прехвърляем, е също нещо, което трябва да бъде прието също така и отпуск за гледане на болни или възрастни. Също как, така е необходима е и гъвкавост и възможност за работене на, работене на намалено работно време. Радвам се за гаранциите, които параграф 8 дава за адекватно възнаграждение. Царите членки трябва да знаят, че не става дума за символично възнаграждение тук. Въпросите, които се поставят, кой ще ги ще плаща? И несъмнено това ще бъдат страни членки. Страните членки. Но това е и тяхно решение. И е, това е въпрос, който може да бъде, бъде обсъден от социалните партньори е, и от синдикатите. Защото синдик, синдикатите бяха против предложението работодателите да разрешават на хората да работят от къщи. Знам, че е, по този въпрос съществува известно напрежение между социалните партньори. Съжалявам, че е, синдикатите отказаха да подкрепят това искане. Благодаря. Председателката. Ще кажа няколко думи и аз. Аз съм от Швеция, както знаете, къде имаме много добра система за родителски отпуск. И когато водим тази дискусия, често чувам а, доводите, че работодателите не искат да приемат тези предложения, защото от тях няма да има економическа полза. Много късоглед подход от моя, според мен защото отпускът по майчинство или бащинство може би да няма въздействие върху краткосрочните приходи на предприятието, обаче в дългосрочен план той ще бъде много полезен и ще им позволи да задържат талантливите работници и служители, както и госпожа комисара, която представи това предложение, и заяви, фирми като IKEA, например, подкрепят предложението за отпуск на родителите. И голяма част от силата на шведската економика се дължи именно на тези мъже и жени, които се умяват да съчетаят професионалният и личния живот и, трябва да се каже, че под, по, подобряването на равенството, по-голямото равенство между половете се отразява благотворно на БВП. Надявам се, че това ще бъде добре разбрано. Чудесно е да имаме деца. И разбира се, ние като майки и бащи искаме да прекарваме колкото може повече време с децата си. Но не за това е спорът. Аз а, родих втората си, а, втората си дъщеря, а, когато бях на 44 години и бях вече министър в шведското правителство. А, но, тя е едно чудесно момиче. Е, намери си а, е, а, е, и а, Тоест, трябва да се придържаме към реалността, а не към стереотипите за мъжете и жените. А, и да търсим равновесие между професионалните живот по а, един а, разумен а, а, начин. Благодаря. И на тази нотка има редица въпроси, които бяха отправени към комисията. И затова ще дам думата сега до представителите на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че проявявате здрав разум. Няма как да се е, противоречи на това, което казахте. Нека да се опитам да коментирам по това, което чухме, а пък моите колеги от Генерална дирекция правосъдие също може би ще се включат. А, интересно беше да чуем в дискусията, че като цяло предизвикателствата се намират на едни и същи а, места. Всички сме съгласни. Основното предизвикателство в а, цялата инициатива е свързано с трудовия пазар. Но действително има нужда от действие. Има и предизвикателства по отношение на прилагането но тенденциите са положителни. Виждаме, че мъжете участват все по-активно в а, семейния живот. За това комисията предложи това амбициозно а, предложение. като са включени изрично и някои незаконодателни мерки. Важно е да не се забравя това. Особено по отношение на достъпа до а, съоръжения за грижи, детски градини за децата и така нататък. Като цяло смятам, че а, това представлява едно, а, една инвестиция, която ще а, се отплати. Най-вече ще бъде полезна за децата, ще се а, постигне по-добро равновесие между личния и професионалния живот. И а, накрая това ще се отрази и на а, заедостта. Ще бъдат засегнати различните типове трудови правоотношения – може би ще а, доведе до по-висока продуктивност в компаниите, по-добра комуникация, по-голяма гъвкавост. Надяваме се да има положително отражение и върху бюджета. Но в краткосрочен план ще има, разбира се, разходи. Не трябва да се забравя, че те трябва да бъдат поети постепенно – в онези държави членки, където са въведени подобни мерки успешно, това не се е случило отведнъж. Колкото до самото финансиране, това е в компетенциите на държавата членка. От тях зависи как ще се подходи и как системата ще го поеме. Споменахте а, редица проблеми. Колкото до а, прехвърлянето на а, отпуските и адекватността на тяхната продължителност, действително това е а, важен въпрос. Очакваме дългосрочен план обаче ефекта върху заедостта да е положителен. дали ще има прехвърляемост а, или как ще се използват отпуските, когато няма такава, вече ще остане в ръцете на семейството. Когато се появи дете в рамките на семейство, просто родителите ще трябва да преценят как да се организират. Има разпоредби, които са в подкрепа на полагащите грижи лица. Те позволяват а, формално да се уреди подобна ситуация. Това е заложено в а, предложението. Не вярвахме, че а, този пакет ще бъде прият така положително в държавите членки, но виждаме на базата на тази дискусия, че има подкрепа, въпреки че има и някои пропуски и предизвикателства. Председателката, благодаря. А, може би в допълнение на това, за което вече стана дума, мога да добавя някои неща и аз. На първо време, а, това, което докладчика спомена за ефекта върху а, малките и средни предприятия. Това е нещо, което трябва да а, преценим внимателно. Поне в това предложение а, трябва да отделим необходимото внимание. Вече стана дума, колегите го споменаха. Тук имаме предистория която е свързана с застаряващо население в нашите държави, с ниска ръждаемост и така нататък. Тоест, очевидно на трудовия пазар има предизвикателства и недостига на талант на работна ръка е очевиден. И въпреки това, това предложение е подложено на критика за непропорционалност. Искам да кажа следното. В Белгия наскоро в вестниците писаха, пишеше как в големи компании като Microsoft разпоредбите са много по-благоприятни, отколкото изисква закон. Това се прави, защото те вече са наясно колко е важно да можеш да задържиш работната ръка. И още нещо, ако искаме това, ефект, това предложение да бъде ефективно, трябва да вземем предвид малките и средни предприятия. Както винаги казваме, те са гръбнака на нашите економики и повече от 80% от работната ръка работи в тях, така че нека да не ги пренебрегваме, защото ако го направим, няма да постигнем своята цел. Допълнително това е в интерес на самите малки и средни предприятия. Те имат интерес от това правилата да се прилагат. В противен случай, какво ще направим? Как ще засилим работната ръка? като сме изправени пред тези демографски предизвикателства, ще трябва или да прибегнем до емиграция, или да а, окажем натиск върху съществуващата работна ръка. А пък разполагаме с а, голям процент а, не наети, които имат страхотен потенциал, които не са заети. И ето това се опитва да коригира това предложение. Затова казвам, че в дългосрочен план то е в полза на малките и средни предприятия. И така, какви са разходите, пред които те могат да се изправят? Действително, и нека да поясня нещо във връзка с въпроса на госпожа Юнгериус. Директивата по никакъв начин не споменава, че тези разходи трябва да се поемат от работодателя. Неясно сме, че има голяма разлика между отделните държави членки по отношение на това кой поема разходите за социални обещетения. Затова в директивата просто се а, постави един стандарт, който а, се решава на национално ниво. Единственото, което директивата изисква е да се покрие този стандарт. Ние не посочваме кой да го поеме. В тези държави членки, където се заплаща отпуска за а, родителство, а, вече а, това се урежда на местно ниво. Ако а, родителите от, липсват а, за по-дълго време, много често това не се а, покрива от работодателя. Тоест, когато държавите членки приложат а, директивата на национално ниво, а, очаква се от тях те да балансират нещата спрямо собственото си законодателство и система те трябва да преценят какво ще поема работодателя и какво ще се поема от, публичните, от публичния бюджет. Това е нещо много важно, което трябва да подчертаем. Директивата не казва, че работодателя трябва да поема разходите. На второ място, какви са тези разходи, освен самите разходи по отпуска? Организационни разходи, нали? Трябва един човек да бъде заместен от друг работата трябва по някакъв начин да се реорганизира и така нататък. Опитали сме се в предложението да направим така, че а, всичко това да окаже минимален а, натиск. Например, при родителския отпуск. Ако някой поиска такъв, комбина... компанията може да а, каже, а, вижте, не е добър момента, не е удобно в момента. А, може би има възможност това да се отложи. Има възможност също така, когато работника поиска гъвкави условия на работа, да му бъдат отказани а, такива а, при по-специални условия. Ако да речем някой трябва да работи за штанда всеки ден, а, може би няма да е лесно да му се осигурят гъвкави условия. Но пък от друга страна, а, предложението дава възможност на работодателя да откаже такава молба. Тоест, опитали сме се да угодим и на тях. Трябва внимателно да почетете текста. Апелирам да го направите. И ако смятате, че а, има нужда от допълнително пояснение, можем да го направим, но като цяло целта ни е била да има минимална тежест, която да бъде понесена от компанията. Толкова по въпроса за а, малките и средни предприятия. Госпожа Гословска, ако се не лъжа, каза нещо друго, че по-настоящем в няколко държави членки – съществува пакет за отпуски а, по а, майчество или бащинство и от семейството зависи как те да бъдат разпределени. Действително така е. И ние не искаме да намаляваме гъвкавостта на тези пакети, гъвкавостта, която тези пакети а, предоставят. Но все пак, когато а, оставяме възможност на бащите да имат свой недосегаем а, отпуск, това действително влияе а, благотворно на системата. Защото когато нещата бъдат оставени в ръцете на семейството, какво се случва? Семейството предпочита този, който печели по-малко, да бъде а, човека, който остава вкъщи. Обикновено в днешно време това е жената. Жената печели по-малко от а, мъжът. Това е реалността. Така че не е много честно да говорим за гъвкавостта, с която да разполагат семействата, защото реално те няма такава гъвкавост. Винаги, неизбежно, ако жената печели по-малко, тя остава вкъщи. Затова заделяме специално отпуск по бащинство, който да не може да се прехвърля. Това е техен индивидуален отпуск, могат да го използват или не, но не могат да го а, прехвърлят на своята съпруга или а, партньор. И накрая, един въпрос, свързан с това, дали ако имам успех с това досие, ще има нова директива за майчинството. Като цяло, госпожа Арена вече го каза, тази директива е последствие от задънената улица, в която се оказахме с директивата за майчинството. Затова решихме, комисията реши да подходи по-генерално, да има по-разширен подход. Така че за момента не мислим за преразглеждане на директивата за майчинството. По-голямата част от предпазните механизми, които фигурираха в предходния документ, пак са застъпени тук. Там обаче нямаше а, нищо по а, прилагането на тези механизми. Затова в незаконодателните мерки са предвидени действия, които да а, засилят прилагането на разпоредбите, свързани с отпуските по майчинство. Това ще бъде един от акцентите тази година. Ще има уркшопи, ще бъдат ангажирани трудовите инспекции, за да можем да обсъдим с тях как тези права могат по-добре да се прилагат за бъдеще. Колкото до нагласата на съвета, предполагам, че е по-добре да се обърнем и да попитаме председателството там се обсъждат същите въпроси, които обсъждаме и тук. Да се прехвърля ли отпуска или не, какви да са нивата на компенсация, какви да бъдат механизмите за взимане на тези отпуски и така нататък. Действително, някои държави имат еднакви нагласи и те се групират. Надяваме се, че ефектът от това ще е по-скоро положителен. В рамките на българското председателство, както видяхме, има големи амбиции по това досие, така че да видим докъде ще ни докарат те. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Благодаря за въпросите. Господин Матейни, искате да кажете ли нещо още? Имате думата. Това, което ни представяте, е всъщност да тъжим квадратурата на а, а, а, квадратурата на кръга. Ако не плащат предприятията, значи трябва да плащат а, а, публичните финанси. И именно за това съществува блокиране на, на това досие, защото всички страни, всички страни членки са, взимат мерки, за да намаляват себестойността на труда. Стойността на труда. Защото това, което предлагате, ще има въздействие върху цената на труда. Но ако не са нито публичните, нито бюджета, ако, нито, нито предприятието, тогава кой ще плаща? Другите или същите работници и служители. Затова това пак ще каже квадратурата на кръга. Как смятате да решите този въпрос? Ще се опитате ли да отговорите на въпроса? Или забележката, или каквото там беше? Yes, thank you. Yeah, of course... Благодаря. Разбира се, че парите трябва да дойдат от някъде. Ясно е, че това дали трябва да се речи на национално равнище или да плащат работодателите. При дълг, дългосрочният отпуск това трябва да се е, финансирано от публични средства както и госпожа председателката каза, не трябва да гледаме на този въпрос като разход, а като инвестиция. Именно това се опитахме да направим в нашата оценка на въздействието, където показахме, че това увеличаване на родителските отпуски има благотворно въздействие върху БВП, но в дългосрочен план. Е, нямам е, е, много какво да добавя. Естествено, нещата не могат да се променят от днес за утре. Такъв анализ разхода ефективността в такъв случай да може да се прилага към този проблем. Става дума за един постепен преход. Okay. Uh, I declare that this meeting is over. В такъв случай закривам заседанието. Все още има много нерешени въпроси. аз ви кажа кой ще плати. От данъците ще, от данъците ще дадат планите. Високите заплати плащат големи, високи данъци, а малките доходи плащат по-малко. Това е въпрос на обществото да го реши. Това е политика. Благодаря на всички за вашето участие. И радвам се, че толкова много все пак изчакаха на този сравнително късен час. Трябваше доста да чакаме, докато стигнем до този откровен дебат. Благодаря на всички, които останаха до края на дебата. Сигурна съм, че той не е последен по този въпрос, този дебат. Благодаря.